последните десетилетия. Може би твърде дълго. Аз мога само да изразя съжаление за заплахата за някои демократични постижения от 2016 година насам. Но все пак смятам, че диалога между Европейския съюз и Турция се от полза на Европейския съюз, на НАТО и на всяка държава членка. Европейския съюз трябва да бди и да бъде информиран, когато трябва да осъжда нарушение на правата на човека, на свободата или на върховството на закона, но диалог Диалога трябва да бъде редовен, категоричен и конструктивен с тази важна страна. Е, много е важно да има близко сътруднич... Е, близък диалог във връзка с външната политика, въпросите свързани с сигурността, борбата срещу тероризма. Е, това са военни стратегически въпроси, защото Турция е важен член на военния съюз НАТО. И накрая, докато Турция остане петия най-голям търговски партньор на Европейския съюз, а Европейския съюз остане далеч напред, важен търговски партньор за Турция с Германия като елит, много е важно да е, започнем заедно с комисията работа по съвременяване на е, Митнически съюз и продължаването на диалога. Е, председателя, господин Бощинар, има син картон от колегата Кристофоро. Приемате ли въпроса? А, а, да, а, неколкократно се посочва, че Турция е приятел. Искам а, а, или партньор. Искам да разбера как разбирате вие понятието партньор. Партньор, на който не може да се вярва, партньор, който напада държави членки на Европейския съюз, който е опасен. Ако Турция нападне Румъния, както нападна Кипър, вашето мнение ще остане ли непроменено? Ако Турция не признава страната ви като независима държава, е, както го прави спрямо спрямо Кипър. Ще гледате ли на Турция като на партньор, на който може да се вярва и към който не следва да се прилагат санкции? Да, скъпи колега, аз не гледам на Турция с румънските си очи. Нека да бъде ясно. Намираме се в Европейския парламент. Аз гледам на ролите на Турция от гледна точка на Европейския съюз. Всеки един от нас, и вие, и аз, е, гледаме на Турция. Географски тя е на лице, политически е на лице, военно е на лице и Европейския съюз може да постигне по-добри резултати, ако има е, по-категорични и по-ефективни връзки с Турция. Иначе Европейския съюз ще бъде много по-слаб, ще се сложи на много по-голям риск, ако изцяло прекрати връзките с Турция, както прави Европейската народна партия, е, защото турското досие Гюе е заложник на различни политически намерения на Европейската народна партия. Не съм съгласна с вашите мнения. Господин председател, докладът за Турция е представен пред е, председателя на групата по религиозни въпроси. През 2019 година там се предвиждат 1,4 милиарда евро. Засегнати са и много е, работници, така че Европейския съюз трябва да внимава много. Също така, е, в Фундацията по политически въпроси се посочват подобни данни. Аз искам само да приканя парламента и комисията да проучи дейностите в тази сфера, свързани с тези средства и да представи доклад. Очакваме доклад от Европейската комисия и има много големи подозрения за шпионаж и е, за е, рекрутиране на агенти. Съгласно доклада, турските власти трябва да се намесват при всички случаи на антисемитизъм. В доклада обаче се посочва още, че това не засяга агенти, които са засегнати от антисемитски изказвания. Благодаря. Марията Шак е за два минути. It's not working. Oh, yeah, it's working now. Thank... А сега вече работи. Да, знаех, че трябва да, да, да, да натисна копчето. Благодаря, господин председател, госпожо министър, колеги. Годишният доклад за напредъка на Турция става все по-тежък и все по-тъжен всяка година. Доклада за миналата година а, показва, че а, стоти, стотици хиляди души са били а, уволнени. А, под предлог за антитерористични мерки, че много представители на гражданското общество, журналисти биват преследвани. Става дума за принципи. Става дума за независимост на съдебната система, за разделяне на властта. Опозицията, жените, групите ЛГБТ, журналистите, правозащитниците биват непропорционално преследвани. Всеки който е, е в Турция, знае какво става, но се бои от това, което ще се случи. Какво може да стане още по-лошо в Турция? Е, за, защо, защо съвета и комисията си мълчи само за, е, защото Турция продължава да дава убежище на е, бежанци? Това достатъчно ли? Аз настоявам. Нашите думи трябва да имат значение и трябва да са пълни с съдържание сега има през президентска система, в която няма балансиране на, на, на правата и властите. И това не е само наше мнение, но и мнение на Венецианската комисия. Разбира се, че ще продължиме нашите отношения в областта на економиката, е, енергетиката, миграцията, но ще продължиме да искаме от е, Турция да спазва правилата на правовата държава и човешките права. Госпожа Валеро, благодаря господин председател. Става дума за доклада на комисията от 2018 година и ние знаем какво се случи. Нахлуването в Африн, също така и знаем какво се случи в Диарбекир, политическата мрежа, организации на гражданското общество. всички са засегнати и ситуацията там наистина е невероятна. Виждаме, че се нарушават правата на гражданите, например при нахлуването в Африн и не може да се действа на принципа око за око, зъб за зъб. Преговорите за присъединяване са доста сложни. От една страна, ние не можем да затръщнем вратите, но от друга страна, ние трябва да вземаме предвид и други организации, да речем, сирийски бунтовници, терористи се подкрепят, а Общите мерки за борба срещу тероризма трябва да се подкрепят. Да, операции в Сирия, обаче трябва да следим да не се застрашават онези групировки, които се борят срещу ислямска държава. Като страна кандидатка Турция трябва да спазва правата на човека и правата на малцинствата, да спазва свободите и всичко това е законово заложено в парламента. Затова мога да кажа, че вече се уморихме да гледаме непрекъснато нарушения в тази страна. Мога да посоча тук и държавния предврат и това, което се случи с него, а също и нахлуването в други страни. Въпреки това, предприсъединителните преговори продължават, демократични мълцинства са подложени на преследване, ние не искаме да замразяваме преговорите, искаме да ги продължим. Господин Хаджи Георгио, за една минута. Господин председател, господин Хан, госпожо Пири, скъпи колеги! Е, може би това е последното ми изказване тук в Европейския парламент. Е, това начинание е много амбициозно. Имам предвид е, начинанието на Европейския съюз прямо Турция, но това не се отнесе само за Турция. Ние не сме достатъчно солидарни. Не сме достатъчно солидарни между държави членки, а понякога и между народи. Е, Кипър, аз съм е, от Кипър и за това искам да кажа две думи за Кипър. В тази дискусия Кипър не е окупирана държава. Не е необходимо да се има предвид Кипър, когато се води такава дискусия. Нещата не са ясни. Нещата е, не са ясни. Не е ясна нашата позиция. Не е ясен подходът ни е към Турция. Ние не знаем какво да кажем на Турция. А, Турция много добре знае е, какво ни казва. Е, Европейската народна партия е, поиска прекратяване на преговорите с Турция, като едновременно с това настоява за подобряване на митническия съюз. С други думи, отнемаме хляба на някой, но му даваме и житото и фурната. Спрямо Турция ние трябва да сме ясни. Те трябва да знаят какво очакваме от тях. Господин Чавосогу, но и е, други много често казват, ние сме готови на каквото и да било решение е, на за Кипър. Е, каквото и да стане, се говори за решение, което предвижда две държави. Но нито един е, граждани на Кипър няма да подпише решение, при което има две държави. Ние трябва да говорим с ръководители на Турция, но трябва да спре всякакъв дебат по наличието на две държави. Само федерално разрешение може да разреши този проблем. Настоявам за солидарност, за солидарност с е, кипърския народ, така както е, ние проявяваме солидарност към останалите европейски държави. А, е, да, дадох ви възможност да говорите малко по-дълго, защото казахте, че това е последното ви изказване. Господин Карвар. Господин комисар, миналата седмица а, е, руски руски кораби са а, били в, чер, в Черно море. След това господин Ердоган а, обясни каква, какви са неговите а, сделки с а, Русия относно а, оръжието британският народ реши да, да напусне Европейският съюз. Ние Единственото нещо, което се надяваме е, че след изборите ще има достатъчно мнозинство, за да се отдалечи Европейския съюз от налудничевата идея за обща европейска армия и въоръжени сили. Е, е, това е точно толкова страшно, колкото и приближаването на Ердоган до Русия. Благодаря, господин Карвар, господин Бор... Е да, ние застъпвахме тезата, че има много голям риск при проект който предвижда присъединяване към Европейския съюз на държава, която няма необходимите перспективи, не изпълнява необходимите условия. Аз не бих искал да кажа, че е, Турция не е част от Европа. Голяма част от Турция географски принадлежи към Европа. Дори по време на фашизма действаше Римската конвенция за европейска солидарност. Обаче това не беше Турция на Ердоган с неговата мечта за ислямски халифат. И е, всъщност това даде възможност за развитие на туризма в Турция. Турция обаче обръща гръб на демокрацията и точно тази страна вие е, избрахте тази страна. Е, за да ви съдейства в Сирия. Когато, например, се вземе предвид колко хора се намират там в затвора, това наистина е позор. Господин Епитидер. Благодаря, господин председател. Този доклад ясно посочва същинската ситуация в Турция днес. Правовата държава, правата на човека са нарушени. Е, има произвол, контролирано правосъдие, е, лица, които биват преследвани дори в чужбина, е, никаква свобода на печата, естествено и непризнаване на Република Кипър от страна на Турция. Е, самия факт, че Кипър не може да използва средствата на Европейския съюз на цялата си територия защото Турция е, много често нарушава границата с Гърция. Е, всичко това, което току-що посочих, не са просто двустранни проблеми на Турция с нейните съседи. Нарушено е международното право. И е, е, за да може Турция да влезе в правия път, трябва да бъдат спрени преговорите с Турция и Митническия съюз и да не се финансира Турция, която с тези пари е, купува оръжия, модерни, усъвършенствани оръжия. Е, господин Преда. Благодаря, господин е, председател. Аз подкрепям казаното от госпожа Зомер от името на ЕНЕПЕТ. Нещата са ясни днес. Госпожа Пири предлага нещо, което ние предложихме преди две години, но съвета не се вслуша в нашето предложение. Трябва да си променим отношението към Турция и да не бъдем, но също така да не си правим много иллюзии. Някои държави членки се е, подават е, на е, е, казаното от Ордоган, включително в е, някои страни от Западните Балкани. Но тази, но тази страна може да бъде много опасна за някои държави членки и за страни от Западните Балкани. Ние трябва да бъдем много ясни и строги, защото не можем повече да преговаряме с тази страна. Господин Флекенштайн за минута и половина. Господин председател, уважаеми колеги, стотици хиляди хора в Турция са изложени на фундаментални нарушения на правата на човека. Време е Европейския съюз да даде ясен знак и да спре предприсъединителните преговори формално, които и без това са в застой. Десетки хиляди хора са в затворите и чакат е, присъда и съдебен процес. Исканията на Европейския парламент за формално спиране на преговорите за присъединяване е съвсем основателно и е, последователно, защото и в последния доклад ние отправихме такава заплаха, ако в Турция се проведе конституционната реформа. Това вече е факт, а формалното спиране на преговорния процес трябва да се осъществи, за да знае всеки, че Европейския парламент е надежден партньор. Ние казваме спиране на преговорите, а не прекратяване. Вратата остава открехната. Въпреки стриктните искания на Европейския парламент, вратата към сътрудничество с Турция трябва да остане отворена, като Важно е ние да имаме твърда позиция в дискусията с турското правителство и да не изоставяме гражданското общество, защото то точно сега има нужда от нашата подкрепа. Европейския парламент няма да престане да се застъпва за справедливост, за Салатин Димиташ и за много други, които са неоснователно в затворите. Господин Бислисън за една минута. Tyrkiet er et land, der historisk, kulturelt... Турция е страна, която исторически и културно присъедини към Турция и към Европа, извинете. И за това не е добре този парламент да изготвя критичен доклад срещу членството на Турция. Не е приемливо спирането на тези преговори. Турция години наред показваше, че противодейства на ислямската държава. Чувстваме някои действия на Турция и в Европа, например окупацията на Кипър. Сега обаче трябва да кажем стоп. Трябва да бъдем честни, когато разговаряме с Турция. Трябва ясно да кажем на Турция, че няма да станат членове на Европейския съюз и това не трябва да се случи. Господин Али. Благодаря, господин председател. Господин Хан, окончателният текст от 2018 година не дава възможност да продължи конструктивния диалог. За нас прекратяването на преговорния процес е неприемливо. Преди окончателното решение трябва да вземем предвид положителните промени, настъпили напоследък в Турция по отношение на преговорния процес. На 11 декември 2018 година в Анкара групата за действие за реформа е провела петте се среща, след което обяви, че решително ще продължи своите усилия за хармонизиране с стандартизирането на Европейския съюз, въпреки политическите пречки пред преговорите. Анкара си е поставила за цел затваряне отваряне на мониторинговия процес на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Министерство на правосъдието е стартирало процедура за обновяване на стратегията за промени в правосъдието съвместно с Съвета на Европа и Европейския съюз. С цел подобряване на защита на основните човешки права, групата за действие за реформи е заявила готовността си за актуализиране на плана за действие за предотвратяване на нарушението на Европейската харта за човешки права. Дори формално предложение за спиране на преговорния процес би било възприето негативно от турското гражданско общество, което гледа на Европейския съюз като за приятелска гражданска общност. В контекста на предстоящите избори в Европа и Турция следва да бъдем много внимателни какви послания ще отправим към гласоподавателите. Благодаря. Господин Соле за една минута. Утре ще гласуваме формалното суспендиране на преговорите с Турси. През 2004 година ние гласувахме единодушно за започване на тези преговори, но междувременно се случиха много неща. Но всичко това можеше да, да бъде избегнато, ако бяха използвани правилно всички инструменти за насърчаване Турция да тръгне по пътя на демократицията. Но, за съжаление, през последните години положението се влуши, основните права са потъпкани, е, свободата и независимостта са под заплаха. Отън Кавала е само един от многото е, захвърлени в затвора без сериозни обвинения Необходимо е зачитане на човешкото право и на колективните права. Но за да стане това, диалога трябва да остане отворен с Турция. А, дори не за нас, а за бъдещето на Турция, за всички унези, които се борят за някаква справедливост, за бъдещето на Турция, госпожа Миш. Уважаеми колеги, Ердоган окачестви проваления преврат като дар от Бога и последиците са описани в доклада за Турция на Европейския съюз. Обаче Сделката за бежанците изискваше обръщане на погледа от систематичното преследване на опозицията и мълчание по отношение на инвазията в Африн. Междувременно Фенек Мазука, европейска парламентаристка, беше заплашена с 4 години лишаване от свобода. От ноември тя стъчкува и такива средства се прилагат едва тогава, когато вече няма никакви други средства за действие. Между другото, трябва да се посочи тежката ситуация на жените, които страдат от режима на Ердоган те не могат да изразяват своето мнение. И ако вземем решение за замразяване на, договор, на преговорите, а не за тяхното прекъсване, ние показваме солидарно, защото Турция е нещо повече от Ердоган. Там бих посочила преди всичко опозицията и гражданското общество, а те имат нужда от нашия глас. Приемате ли синя карта от колегата Шойдрова. Приемате ли? Госпожа Михелс, приемате ли синя карта? Добре. Благодаря. Колеги, е, изслушах ви. Вие говорите за факта, че Европейският съюз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 Сделката се състои в това да мълчим за липсата на свобода в Турция, но това не е вярно. Ние не мълчим. Ние настояваме за правата на политическите затворници в Турция. Делегацията Европейски съюз Турция настоява за освобождаването на политическите затворници. Разбирате ли за какво говорим тук? Искам да ви припомня, че в парламента имахме ситуация, при която ние се обединихме всички политически групи, че а, сме подложени на натиск от тази сделка с Турция. Тази ситуация е точно такава. Тя даваше възможност за натиск. Ердоган месеци и години наред можеше да ни води за носа и аз мисля, че точно при това положение ние не бива да премълчаваме нашата собствена ситуация. Това и всичко останало, което сме обсъждали в критичен диалог по отношение на режима на Ердоган. Господин Касталдо за две минути signor presidente questa discussione cade in un momento molto opportuno. мисля че този дебат се случва много своевременно. трима е, немски журналисти са били експулсирани от турция като персони нон грата. Е, турция що се отнася до журналистите но и не само е страната която е, най- най-много потъпква техните права. Стотина журналисти са в затвора. Е, медии, медиите са под е, натиск, особено предвид бъдещите избори и економическото положение в страната. Да не говорим за другите нарушавания на човешките права. Това е едно много странно положение за страна кандидатка за член на Европейския съюз. Това не може да продължи така. единственото ни утешение е, че парламента поне не е бил абсолютен а, заложник през последните години. Ние поискахме още през 2017 година официално прекратяване или суспендиране поне на преговорите, но през последните месеци и години съвета беше много смел. Той просто беше пасивен и, бе, и реши нищо да направи. Не искам да кажа, че трябва да прекратим отношенията си с Турция. Турция е наш стратегически партньор, но същевременно диалога трябва да смени формата си, е, трябва да има нови начини на водене на диалог, е, тъй като е, присъединяването вече не е законна перспектива но трябваше много отдавна да предприемеме мерки, защото е, очакването и пасивното отношение не води до нищо и това дори се отразява много зле на турския народ, който някой ден може да ни поиска сметка за това. Господин е, доклада, изложен от колегата Пири, не може все повече и повече да прикрива истината. Положението в Турция остава все по-обезпокоително и дори е най-фанатичните привърженици на присъединяването сега не знаят какво да правят. Но в доклада се прави анализ. Безспорно той е отрицателен на ситуацията, но той изобщо не е изключва възможността за присъединяване към Европейския съюз. За нас това е изключително важен въпрос въпрос. Турция няма място в Европейския съюз по културни причини и дори по причини свързани с цивилизацията. Макар и турския народ, е, който е приятел на Франция от много отдавна, заслужава цялото наше внимание. Е, говори се за модернизиран на митническия съюз е, между Европейския съюз и Турция, който противоречи на нашите економически интереси и на първо място срещу интересите на нашите сускостопански производители. Какво искате повече? Повече хора свърз... хвърлени в затвора, нарушения на правата на човека, за да вземете единствено единственото правилно решение. Затова ви прекамвам, скъпи колеги, да гласувате за альтернативната резолюция, която ни прикамва за окончателното спиране на преговорите за присъединяване. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Една минута. На кой господин Пападакис дадахте думата? Η αστική τάξη της Τουρκίας εντείνει την επιθετικότητά της γκριζά. Буржуазията в е, Турция има претенции за териториалните води, за въздушно пространство да прави маневри. Турция е тази, която води в конфронтацията между Русия и НАТО. В е, доклада могат да се съдържат много характеристики е, за Турция, но основното е, че наричаме стратегически партньор, което отразява всъщност интересите на на НАТО за региона, свързани с Кипър. И затова се питам каква е всъщност целта на нашите доклади. Вечно си говориме за разликите, за проблемите, за сухопътни граници, за а, морски граници. Ние трябва да имаме предвид и какво, има, какво цели НАТО и какво цели буржуазията в е, Турция. Господин Каса. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че със сегашното си управление Турция е много далеч от присъединяването към ЕС, много по-далеч, отколкото преди няколко години, когато кандидатства. Е, случая с Кар показва това пределно и ясно. Той принадлежи към между тя принадлежи към международната група разследващи журналисти, свързана и с досиетата от Рая, тъй наречените сега я грози 13-месечна присъда лишаване от свобода за това, че е разследвала политици на най-високо ниво. Тя е и млада майка, но ще бъде отделена от детето си. Това е една жест жестока администрация. Турският народ заслужава нещо по-добро. Призовавам комисията и съвета да предприемат действия сега. Трябва турските власти да се откажат от тези повдигнати обвинения. Благодаря. Господин председател, ако се прекратят преговорите. Какво ще стане? Господин Вебер каза, а, няма Турция място в Европейския съюз, но какво ще стане в бъдеще? Ето, има милиардни договори с Турция за сътрудничество в економическата сфера и тук не става дума за спазване на копенхагенските критерии, Ердоган ощетява правата на демократичните институции. Много хора са неправомерно в затворите. Така е. Но какво може да направим? За съжаление, турското правителство пречи на преговорите. Гръцкото правителство също е против преговорите да продължат господин Джефри Ван Орден. Аз винаги смятам, че Турция трябва да я държим близо до себе си, въпреки че не си правиме иллюзии, че е, процеса е, за преговори за присъединяване има ползи за Европейския съюз и за Турция. Понякога пътя е по-полезен от е, дестинацията. 20 години продължава този процес, защо да не продължи още 10? Каква е причината да го прекъсваме сега? Е, не е в интерес на Европейския съюз да си създава врагове по границите. Господин Бърние, обърнете внимание. Има и така отбелязан напредък е, в някои области, други не. По отношение на Кипър, ние, Европейския съюз абсолютно пренебрегва една трета от е, неговото население защото е, всъщност трябва да има пропорционална представителност. Било то през е, депутати в парламента, кипърски гърци, кипърски турци или по други начини. Благодаря. Отново говорим за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Но всъщност не би трябвало да говорим за това, защото Турция е ислямска страна и я ръководи диктатор. Турция няма нищо общо с нашите ценности. Турция просто не принадлежи към Европейския съюз. Моята политическа група няколко пъти е казвала, че преговорите трябва окончателно да бъдат прекратени. Но сега имаме нов шанс. Манфред Вебер каза миналата седмица, че преговорите ще приключат при неговото председателстване на комисията. Защо, господин Вебер, трябва да чакаме вие да станете председател? Защо още не е сега? А, приемете член 17 и преди европейските избори покажете как ще приключите наистина преговорите с Турция. Благодаря, господин Марусик. Е, Благодаря ви, господин председател. Виждаме, че това са няколко страници текст за одобряване, много подробно написан, но трябва да кажа, че ние трябва да се водим от политическата реалност. Политиката означава да изграждаш власт и да използваш. Европейският съюз в момента има най-бавния растеж в световен план, докато Турция има своята сила. В резолюцията се казва, че е хубаво, че Турция е член на НАТО, но това всъщност е политическа наивност. През март има съвместни учения на руски и турски военни сили. Освен това ще има и нови противоракетни устройства СС-403, които се изпращат на Русия. Господин Синадинос има думата. Преди две години в същата зала коментирах колко хитро действа Ердоган – и се опитва да и ние се опитвахме да им продадеме проблема с мигрантите срещу милиарди. И след две години по-късно, след 5 милиарда по-късно, виждаме какво се случи. Шут се прибра и е, последиците от е, е, разрушителната му политика обаче си останаха. Не виждам да има нова проява на демокрация, когато вие твърдите, че аз съм расист. И е, какво ще се случи с следващите избори? Ще обърнем страницата. И ще започнат да се ширят все повече националистични идеи. Е, госпожа Деланге. Uh, Извинявайте, госпожа Деланге. Няма проблем. Започвам. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Благодаря на госпожа Пири. Никак не е лесно да се събере мнозинство в Комисията по външни работи, но вие успяхте. Проздравления! Много е трудно да се удовлетворят всички мнения, включително и тези на съвета. Има тенденция за прекратяване на преговорите, но не и за окончателното им спиране. Ако чуете всъщност е, изказванията, заключението е, че Турция все повече се отдалечава от Европейския съюз. Но нека не прекратяваме действително преговорите, нека се придвижим по-скоро към вид партньорство с Турция. Изменение 21 казва, може да прекратим временно преговорите, но това не означава, че вашите европейски амбиции са попарани. Ми това не е някакси искрено. Председателят, извинявайте, извинявайте, че обърках вашето име. Госпожа Лопес. Много благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря много на Кати Пири като докладчик и не само за усилията по този доклад, през всички пет години, когато тя работи по темата Турция, тя никак не е лесна. Ние знаем какво се случва в Турция през последните години, особено след опита за преврат. Имаше публично прочистване на враговете, потъпкване на правата на човека, липса на зачитане на правата на мъцинствата, задържане на журналисти ден след ден. В крайна сметка, конституционната реформа промени Турция. Тя първоначално стана модерна, монолитна, но сега трябва да изпратим посланието, че Ердоган не е Турция, че ние трябва да водим диалог – че трябва да актуализираме споразумението и да има либерализиране на визите, така че Турция да се върне към правовата държава. Благодаря, госпожа Теохарус. My, micro, please. Turn on. Моля микрофона, ако обичате. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Докладът не успява да даде предложение за решение на кипърския въпрос. Даже напротив, има лъжи в доклада, които твърдят, че е постигнато някакво споразумение. Предложението, което се дава в доклада, не съответства с е, европейските ценности. Това означава тюркозация на Кипър. Ако този въпрос не се реши, това ще е голям проблем, ако Турция не признае Република Тур... Е, Кипър. Как може да се актуализира едно мигническо споразумение, когато настоящето не е в сила? заплахи проистичат от Турция. Има, нелегал, има неверни твърдения. В Турция има диктатура. Ораторката бе прекъсната. The most important issue of my country, the occupation by Turkey. Thank you so much. Uh, uh, uh Уважаеми колега, всички ние смятаме, че трябва да кажем важни неща, но това са правилата и мое задължение е да спазвам времето. Благодаря ви за посланието, което отправихте към нас. Следващият колега, господин Арчи. Мерси, президент. Благодаря. През 1999 година Европейския съвет призна официално Турция като страна кандидатка за Европейския съюз. 20 години по-късно в доклад сега се иска да се прекратят преговорите. Значи и парламента Шикалкави непрекъснато говори е, лицемерно. Трябва ли да чакаме още 20 години, за да кажем ясно на Турция, че тя няма да стане член на Европейския съюз? Още от 86-та година Жан-Мари Люпен каза, че Турция не предложи към Европа нито по географски съображения, нито исторически, нито по своята култура. И е, това, което и това, което каза Ердоган, е, че Европа не може да бъде клуб само на християните. Турция обаче е ислямизирана и е, християните там са едно, един много малък процент. Това е трагедия и ние трябва да искаме да има прекъсване на преговорите, а не само замразяване. Госпожа Шойдрова. Турецко е наш стратегически. Дами и господа, Турция е стратегически партньор, когато се стигне до въпросите на миграцията. Ние със сигурност трябва да заклеймим злоупотребите с правомощия в борбата срещу тероризма. Неодавна имахме и делегация Европейски съюз Турция. Тогава настоявахме да се освободят политзатворниците. В крайна сметка представителите на Турция имат интерес диалога да продължава, да продължава участието в Еразъм и други програми. Самата аз не съм застъпник за присъединяването на Турция към Европейския съюз, но мисля, че трябва да се използват всички мерки в името на гражданското общество и правовата държава в Турция. Европейският парламент трябва да използва прекратяването на преговорите като някакъв стимул да започне нов диалог. Колегата Пападакис. Господин председател, тук се чуват абсурдни неща. Отново обслужваме нечи интереси. Някой иска да прекратим отношенията с Турция, но искат да засилиме митническия съюз. Значи Турция да няма ангажименти, но съответно да обслужиме економическите интереси на едната и на другата страна. Това ли е, което целим? Нека ясно да поставим нещата точно. Има ли европейски възможности Турция? Да, но ако спазва всички е, разпоредби на Европейския съюз. А какво се прави там? Хвърлят се хора в затворите, гонят се журналисти. 40% от Кипър е окупиран заплашват се економическите интереси на страните членки. Следващият оратор, господин Мариас. 2500 ομιλίες και παρεμβάσεις στην Ολομέλεια. Благодаря. Това е може би 700-ното ми изказване в тази зала. Искам да говоря за Турция и Кипър. Турция окупира Кипър. Турция не спазва международното законодателство и нарушава въздушното пространство на Гърция. Не уважава правото на собственост на гърците в Турция. Това са все огромни проблеми. Какво е решението? Решението е да се наложат дипломатически и економически санкции. Това е единственото решение. И още да се спрат веднага преговорите с Турция и да се спрат всички финансирани от страна на Европейския съюз господин Чиока. Ние ще продължаваме да казваме не на членството на Турция в Европейския съюз, защото това е лудница. Това е престъпление. Не може да се вкарва в Европа една страна, която е изцяло ислямизирана. Това ще разруши западния свят изцяло. Е, Лигата казва не, защото един на всеки пет граждани в е, Турция се обявява за ислямска държава. Там се намират и милиони бежанци от нея. Над 3000 престъпления, е, насилствени престъпления срещу непълнолетни жени са били извършени в Турция напоследък. За това ще продължим да казваме не на присъединяването на Турция към Европа. Това е лудост, това е престъпление. 50 милиарда вече бяха наляти е, там е, в усилията на Турция да влезе в Европейския съюз. Господин Адемов. Благодаря, господин председател за всички нас е ясно че пълноправното членство на турция в европейския съюз на този етап е нереалистично. днес в турция има проблеми в доста сектори на обществения и политическия живот. има проблеми със зачитането на върховенството на закона с основните човешки права свободата и независимостта на медиите които са основни ценности на европейския съюз. но в турция има опозиционни партии и огромна обществена маса хора които не одобряват това което се случва в страната им политиката на европейския съюз трябва да е в посока на насърчаване на политическите реформи с цел утвърждаването на демокрацията в турция. за европейския съюз е важно да има сътрудничество с турция по въпросите на външната политика сигурността и икономиката. като имаме предвид всичко това нека се запитаме доколко е правилна препоръката на доклада за прекратяване на преговорите с турция. дали прекратяването ще направи границата между турция и европейския съюз по сигурна каква алтернатива даваме на голямата част от турското общество което е проевропейски настроено? като прекъснем мостовете с турция накъде я тласкаме? дали няма да я тласнем към ислямизация и радикализация? благодаря ви. Uh, господин фройд аз благодарих на госпожа катапери предварително и оценявам нейната работа. Аз бях журналист и съм се занимавал с Турция и зная колко е трудно да е човек журналист в Турция. Не е приемливо в Турция да се премахват акредитациите на определени медии, като например немските медии Шпигел и ЦДФ. Макс Цигангас като журналист е в затвора в Турция и не може да напусне страната. На него не му е повдигнато никакво обвинение. Въпреки това, 50% от турците не одобряват курса на Турция. Изпирането на преговорите не е срещу турското население, а е реакция на турското правителство. Трябва да покажем на хората, че подкрепяме демократичните сили в Турция. Господин Джамбаски. Благодаря Ви, уважаеми господин Теличка. Е, позволете ми, уважаеми колеги, да поздравя колегата Пири за този доклад. Най-сетне след е, пет години в тази зала виждам доклад, който засяга Турция, който да се доближава до реалността. Република Турция днес не е европейска държава. Република е, Турция днес е държава, която се намесва недопустимо във вътрешните работи на съседни държави. Мога да дам пример с намесата и във вътрешните работи на република България тази намеса недопустима неприемлива и осъдителна е както в духовните дела на българите мюсюлмани така и в недопустимите опити да прави политическо инженерство на територията на република българия. опитва се да организира политически партии опитва се да въздейства върху политически партии опитва се да изкривява резултатите от изборите в република българия. това е неприемливо и недопустимо. затова настоявам преговорите с република турция да бъдат не просто замразени а прекратени надявам се утре тази зала да гласува конкретния текст който предполага който задължава комисията да прекрати разговорите с република турция. благодаря ви за вниманието. Uh, uh, уважаеми колеги Свободните медии са основни ценности на Европейския съюз и са стълб на европейската демокрация. За това член 8 за мен е много важен от доклада, където се говори, че не може да има мерки, които да ощетяват свободата на медиите. Това са непропорционални мерки. Вие познавате какво се случи, вие знаете какво се случи миналия уикенд. Германски журналисти трябваше да напуснат Турция без обяснение, бе им, бяха им взети акредитациите. Е, с така се сплашват чуждестранни кореспонденти, е, критици се окачествяват като терористи или врагове на Турция. Това не е приемливо. Това е ущърп и щета за свободата на медиите. Ние трябва остро да изразим критиката си. Благодаря, господин Мамикенс. Благодаря, господин председател. Благодаря на колежката Кати Пири за този изключително важен доклад. Второ, обявеното изтегляне на американските войски от Сирия. Това прави Турция все по-важна за европейската сигурност в Близкия изток. Тя е, е ключов участник в процесите там. Тя може да помага за приключване на 8 годишния конфликт в, е, в Сирия с признаването на процеса стана и стабилизиращата роля на Турция, дипломацията свърши правилни входове, защото включително и взаимоотношенията с Русия бяха предотвратени е, трагедии. Затова трябва да се използва възможността да се използва стабилизиращата роля на Турция и да се отрази тя в текста. Благодаря, господин Демес Макер. Ja, ik lees een verslag dat alweer zeer scherp is eh, voor Turkije en heel precies. Много критики се отправят към Турция в доклада, много подробно се изброяват всички проблеми. Разбира се, след опитания преврат пред 2016 не виждам никакви правилни заключения. Примерно да се прекрати финансирането. В края на краищата много малко въздействие оказва подкрепата, изпращана от Европейския съюз, защото Турция продължава да върви по наклонената плоскост на недемократичността. Да ги включваме и в е, Митнически съюз би било неправилно послание. Това ще причини проблеми и за Европейският съюз трябва да си даваме ясно сметка за това. Господин Христофор, за една минута. Благодаря, господин председател. Като говорим за Турция, трябва да си зададем въпроса какви са нашите ценности и принципи би трябвало да задължим Турция да зачита нашите резолюции, но Турция не го прави изобщо. Следователно трябва да реагираме. Каква би била нашата реакция? Виждаме, че в Турция се погазват принципи, включително и на изключителните економически зони на държавите членки. Ако Турция не изпълнява обещаното, ще трябва да замразим помощта за предсъединяване на Турция. Това е единствения начин да принудим Турция да изпълнява нашите искания. Турция никога не го е правила, не призна Република Кипър, абсолютно немислимо е също така да мислим само за митническия съюз. Благодаря, господин председател. Никой не отлича колко важна роля играе Турция, особено по отношение на мигрантската криза и войната в Сирия. Но Европа не може да остане заложник на различния им менталитет. 170 е, хиляди ареста, хиляди уволнени е, работещи в съдебната система, 14 хиляди интернет сайта блокирани. Положението е абсолютно възмутително има ясни, обективни критерии,